Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf die heutige Sitzung des Haushalts Уважаеми колеги, позволете ми да открия заседанието на нашата комисия през тази година. Желаем на всички вас и на вашите семейства здраве, щастие, успехи през новата година. А тук е, в рамките на нашите много сложни задачи в Европейския парламент, предвид и на кризата в бюджетите на европейските държави членки. Се надявам, че ще успеем да е, вървим напред и да е, продължим нашите усилия за економии, разумни економии, за да е, преодолеем кризата по-бързо. И така, в Комисията за бюджетен контрол ще поздравя първо госпожа Ештън като върховен представител на Европейския съюз. Много се радваме, че тя прие нашата покана, за да отговори на дългия каталог от въпроси, свързан с дейността на Европейската служба за външна дейност. Редица въпроси бяха зададени, редица въпроси все още витаят в пространството тук в нашата комисия и ние много се радваме, че ще можем да обсъдим всички тези въпроси. И така, добре дошли в нашата комисия. Преди да ви дам думата, ще ви попитам какво предпочитате, кафе или чай. Ja. Äh, er първо се обръщам към докладчика, господин Гайер, дали би желал да започне с няколко водни думи. Благодаря, господин председател. Освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за външна дейност е, е от ресора на колегата Чернецки, е, така че е, той би трябвало да получи думата. Да, казва председателят. За съжаление, аз не видях, че колегата Чернецки също присъства още от началото на заседанието, така че, колега, имате думата. Благодаря, господин председател. Позволете ми първо да поздравя представителя на Върховния представител на Европейския съюз, която стои начало на Европейската служба за външна дейност. Позволете ми да поздравя и компетентния член на Европейската сметна палата Карел Пинкстън, както и е, останалите колеги от Сметната палата и от комисията. Нека първо да благодаря на госпожа Ештън за положителния и конструктивен подход, с който нейният екип отговори на зададените от нас въпроси. Това показва, че Европейската служба за външна дейност се отнася много сериозно към своите задачи и отговорности. Нека да съобщя в началото за ваша информация няколко а, неща. Би трябвало да изясним съвсем точно ролята и отговорността на а, генералния секретар. Може би а, ще можете да ни обясните малко по-подробно какви са неговите задачи. Задал съм въпрос във връзка с конкретни е, въпроси, е, отнасящи се до дейността на ДЕВКО е, и е, представителите на националната дипломация. Ще ви бъда много благодарен, ако е, посочите някои практически стъпки, които трябва да се предприемат. Е, е както сме помолили и в каталога от въпроси, изпратен до вас. В рамките на самооценката вие се спряхте на актуалната ситуация, но посочихте, че е необходимо малко повече време ще ни кажете ли нещо повече за причините поради липсващите становища? А що се отнася до управлението на, на дейността по възлагане на обществени поръчки и данъчната ситуация в определени територии и райони, в които действа СВД, ще можете ли е, да ни е, посочите е, възможности за по-добра практика е, в е, взаимодействие с националните посолства? А що се отнася до меморандума за разбирателство с ОЛАФ, е, какво точно имате предвид, говорейки за а, е, солидна а, е, основа в този меморандум. По отношение на а, отдела за разузнаване към военната служба на Европейския съюз. Бихте ли ни дали повече информация за начините по които се осъществяват доставките на определени продукти е, и процедурите, Вие твърдите, че е, тази служба отговаря е, на практика за е, мандатите е, по отношение на е, ЮМС, ИНТ, а как точно се разпределят тези мандати? А, вие е, на практика ръководите една служба, в която работят и функционери, и хора на срочен, на работещи на срочен договор. Как точно се определя съотношението е, в рамките на персонала между тези две категории. Информирахте ни във връзка с е, бюджетните въпроси. че за 2000 и 2011 година е, все още е, не са изпълнени е, бюджетните задачи, но че през 2012 ще можете да предоставите повече информация, включително и по отношение на 2011 и неизяснените бюджетни въпроси за предходната година. Благодаря, колега Чернецки. Благодаря ви за това, че ни информирахте за въпросите, които сте задали във връзка с освобождаването от отговорност на СВД. А сега, може би, би било добре да чуем и представителя на Европейската сметна палата държа да ви информирам, че госпожа Еща не разполага с безкрайно дълго време, защото скоро ще трябва да се отправи към летището, но от страна на СВТ господин Селиван след това ще отговаря на нашите въпроси. Първо обаче ще помоля господин Пинкстън да вземе думата. Благодаря, господин председател. Благодаря много за поканата и за възможността да е, присъствам тук. Е, още повече, че е, имах възможност и в Берлин, така да се каже, да преживее нещо като премиера в рамките на нашите взаимоотношения. Ние сме трима във всеки случай, това също е, е, трябва да се каже още в самото начало. Е, е колегите, които представляват Европейската сметна палата заедно с мен на това заседание, отговарят пряко за дейността на е, Европейската служба за външна дейност. В доклада ни за 2011 първата част са посочени много детайли, но нека да ви запозная най-вече с заключенията. Преди всичко посочвам, че на 38 страница във връзка с докладът за дейността на СВД Върховният представител посочва, че службата набира скорост и е, ускорението ще се почувства истински е, и през 2013 и до 2015 е, най-вече. Е, много важни са последователните усилия в рамките на Европейската служба за външна дейност от нейното създаване, от самото начало, така че ние оценяваме всички усилия, които са предприяти. Взаимоотношенията с комисията и с определени генерални дирекции в Европейската комисия са също един важен момент е, за нас е, като аудитори. Изключително важно е отговорностите и по-специално е, отговорността на Европейската служба за външна дейност и на ДЕВКО да бъдат съвсем ясно уточнени. Това е, така да се каже, абсолютен приоритет на нашия доклад и заключенията, които сме формулирали. Позволете ми в това първоначално изказване и да благодаря на докладчика на Европейския парламент, господин Чернецки. Ще се спра на няколко момента от е, самия доклад, като ще разделя въпросите на две части. От една страна е, разходната е, част в бюджета на СВД редица наблюдения са записани в е, параграф 1025 до 925 е, до 928 и в глава 7 от нашия доклад. Нека в първата част е, на въпросите, които ще засегна сега, се спрем на раз разходната част в бюджета. От една страна правата на човека. court identified two problems that need, in our view, to be addressed. И човешки ресурси, от друга страна обществени поръчки. Така че в глава се посочват 6 е, случая, по които са извършени е, много проверки, 17 проверки е, и установяваме, че по отношение на плащанията все още има некоректна практика. На това се наблюдава в, при споменатите вече случаи в три от 8-те е, случая, е, които разгледахме във връзка с е, състава, щатни, щата на Европейската служба за външна дейност, установихме, че има нередности по отношение на срочно наетите служители. 927 параграф е, показва определени слабости във връзка с възлагането на обществените поръчки и три от е, е, случаите, свързани с темата човешки ресурси. Също така е годишния доклад за дейностите, които се финансират по 8, 9 и 10 фонд за развитие. Някои от депутатите си спомнят, сигурен съм, че не отдавна на изслушване на комисар Пибалс се възползвах от възможността да коментирам по някои параграфи от доклада от 2011 година по 7 глава и главата за ЕДФ, свързана с бюджетна подкрепа. Там имаше и позоваване на а, службата за външна дейност. Както знаете, програмирането е задача, която се споделя от службата за външна дейност и генерална дирекция ДЕВКО. По време на този процес а, а, сумите за помощ по категории се определят като механизми за помощ. Тези средства се канализират чрез бюджет на подкрепата. Бих искал още веднъж да подчертая колко големи са рисковете, свързани с бюджетната подкрепа. Два параграфа имаме в седма глава. Искам сега да ви напомня и трите неща, които казах предния път. Първо, бюджетната подкрепа често пъти се предоставя на страни с слаби системи за финансово управление. И това е най-малкото, което може да се каже. И е казано много внимателно. Втория въпрос – Одитите на Сметната палата спират до някакъв етап, т.е. когато са прехвърлени парите в хазната. Трето, правните разпоредби, които се занимават с бюджетната подкрепа, често пъти са доста широки. Това отново е фемиза, може би. Така че има доста поле за тълкуване дали дадена дейност подлежи на подкрепа или не. Преди да а, а, стигна до заключенията си, трябва да подчертая, че е важно да се а, вземе сериозно предвид това, доколко поеманите рискове са приемливи за европейския данокоплатец, като се има предвид, че много от страните, които получават бюджетна подкрепа, са или са слаби системи за финансово управление, или са засегнати от ширеща се корупция и злоупотреби. Бих искал накрая да кажа, като повторя, както казах в началото, че господин Фазакас всъщност е, е, е нашата, нашия колега докладчик, е, който отговаря за одетния план. Тази дейност по одита ще набере скорост към средата на тази година. Надяваме се преди края на мандата да успеем да приключим тази, до края на мандата на върховния представител да приключим тези дейности. И накрая, последното, което искам да кажа е, че ако имате каквито да било въпроси към Светната палата по девета глава, моля да не се стеснявате да ги зададете. Аз и колегите ми ще, е, ги, ще ги разгледаме. Благодаря. Благодаря, господин Пингстън за това, че споделихте становището на Европейската сметна палата. Сега, сега предлагам да се опитаме да извлечем максимална полза от оставащото ни време. Ще помоля първо вас, госпожо Аштан, да отговорите на въпросите и след това отново ще дадем думата на представителите на политическите групи. Заповядайте, госпожо Аштан. Благодаря, господин председателю. Първо ще е, направя встъпителното си изложение, след това ще се опитам да отговоря на девете въпроса е, е, на вашия докладчик и след това ще коментирам това, което каза представител на Сметната салата, палата. Искам първо да кажа колко ви благодаря, че ви благодаря за това, че организирахте днешното заседание и, за това, че успяхте да се приспособите към сложния ми график. 137 въпроса общо сте задали, така че много се радвам на това внимание, на това, че продължаваме да водим диалога и тук, и е, отвъд това заседание. Много се радвам, че са тук, защото се интересувам от вашите идеи и предложения. Опитваме се да, да консолидираме администрацията, финансовото управление. Това са системи, които трябва да изпълняват е, е, функциите си в една особено пред, е, трудна среда, като се има предвид и е, е, економическия фон. Както разбира се, предизвикателствата в общ план. Напълно съм убедена, че трябва да си сътрудничим, защото трябва да излечем максимална полза от е, ограничените ресурси, с които разполагаме при, е, поста... при постигането на целите от Лисабонския договор. Високо ценя подкрепата на Европейския парламент. Е, разработили сме политика е, в много области. Господин председател, вие, както и други колеги, дадохте своя отклик по отношение на промените в международната среда в резултат от арабската пролет. Това промени общите концепции в нашата дейност и е пренасочи вниманието ни по отношение към политическите промени. Кризи възникват и възникваха неодавна в Сомалия, в Африканския рок, в Сирия. Трябва да откликваме бързо на изменящи се, изменящи се свят. Погледнете е, Мянмар, например, и засилените ни ангажименти в Близкия изток. Лидерската ни позиция в преговорите с Иран, тези между Белград и Прищина, Необходима ни е по-структурирана ангажираност с основните партньори, е, за да можем да, е, да създадем една нова рамка на взаимодействие в контекста на правата на човека. Правата на човека са в основата на нашето взаимодействие е, с всичките ни партньори. Аз съм убедена в ползата от Европейския съюз и допълнителните ползи, е, които той може да даде е, в външната политика. Необходимо е да е, създадем капацитет за един съобхватен подход, който да обобщава всичко, с което разполагаме инструментите на общата политика за сигурност, е, общите инструменти, е, които, е, с които разполагат държавите членки. Не бива да дублираме това, което вършат държавите членки, а напротив да допринасяме допълнително към него. Най-вече в сегашния економически контекст държавите членки все повече се обръщат към ЕСВД за помощ чрез нашите делегации над 140 по света. Естествено, всички сме обект на едни и същи економически и бюджетни ограничения. Опитваме се максимално добре да оползотворяваме оскъдните е, ресурси или ресурсите, с които ние разполагаме, които са ни отредени от съвета и от е, е, комисията и парламента. А, опитваме се да реализираме економии. 10% от постовете сме преразпределили от а, длъжностите при нас, най-вече по отношение на новите а, а, отговорности на съвета на външните министри и а, на отбраната. Също така а, а, сме е, постигнали а, напредък в организацията в, на централно ниво. Това а, доведе до укрепени а, компетентности и, и, и нови обновени а, делегации. Нашите делегации всъщност са нови, те са различни от а, делегациите на комисията, които съществуваха преди това. Те а, пряко участват в кризисни ситуации, а, но в един така а, опасен свят, това също има въздействие върху това, което правим. Трябва да сме в състояние максимално бързо да вкарваме и да изкарваме служителите си, които работят по места. Става въпрос за места, където няма банки, няма работещи институции. Така че е необходимо да разполагаме с а, стабилни административни и финансови процедури. Опитвали сме се да извлечем най-добрите практики от европейските институции, също а, така а, и от службата за вътрешен одит. Радваме се на, на добро сътрудничество с Сметната палата и а, в момента приключваме работата по а, разписването на меморандума за разбирателство с ОЛАФ. В същото време обаче трябва да разработим а, нови характеристики на дейността на службата, в това число и а, паралелни процедури за, за, по бюджета за, на комисията и на а, службата. А, рационализираме командироването на дипломанти всичко това е сериозен елемент в сътрудничеството ни с държавите членки и е, важен елемент и от нововъзникващата ни е, е, корпоративна култура. Много разчитаме на сътрудничеството с другите институции. Парламента на базата на декларацията ми за отчетността, комисията а, е, а, е, като по силата на моя ресор. Това, вече, това въжи най-вече в областта на финансовата, под финансовата помощ. Като се има предвид каква помощ получавам от Комисията по оперативните разходи и подкрепата по отношение на личен състав. Накрая искам да подчертая, че всичко това е, е, са дейности, които са в процес на развитие. Дейвид Силиван спомена а, какви са основните предизвикателства при а, бюджетната процедура, при, при разходването на бюджета на службата. А, работихме и с Сметната палата при разходването на бюджета за миналата година и по-нататък ще отговорим на въпросите, които засегна Сметната палата. Правим всичко възможно и искаме да уверим, че службата цели да създаде максимални ползи за, чрез ресурсите, които употребява. Знам, че вашата отговорност в това отношение е особено а, а, важна и затова а, вие трябва да сте уверени, уверени че а, ние сме готови винаги а, да ви изслушваме и а, винаги сме склонни да се отчетем пред вас. Искам сега да повдигна някои от въпросите, които повдигна господин Саневски. Девет въпроса той зададе. Ще се опитам накратко да ги разгледам. Попитахме за структурата на организацията. Имаме генерален секретар с огромни отговорности в подкрепа на съвета по външни дела и работи с външните министри за координиране на дейностите. Той също проверява а, изпълнението на конкретни въпроси. Например, в момента е ангажиран много с това, което става в Сирия и подкрепа за президентите и техните дейности. Той ще работи с президента на съвета в Египет в следващите две седмици. Той има също и други отговорности относно стратегическата работа и работи с Дейвид О'Саливан. Те двамата покриват всички аспекти на организацията от администрацията, финансирането, персонала до разработването на стратегия, заключения на съвета а, за развиване ролята на неговата роля и на нашата служба, а, както и ролята на комисията на вице-президента. Тоест, това е една много всеобхватна роля питахме ти питахте ме също как работим с Девко. Например, в Африканския рок. Един много добър пример, където създаването на тази служба даде възможност за първи път да се обединят хора от различни части на институциите. Тези, които подкрепят военните мисии, тези, които предоставят хуманитарна помощ, тези, които оказват подкрепа за развитието, което е от ключово значение за Сомалия. Тези, които работят с страните от региона, за да се гарантира сигурност на морските плавания, тези, които работят за намиране на альтернативи за младите хора, тези, които се занимават с пиратство, да получат в бъдеще друга възможност за работа. И в това Девко и служба нашата служба са партньори, функционират на място, работят, разбира се, в Брюксел и в институциите. Мога да ви дам за пример още 20 други е, случаи. Ние работим в синергия, като всеки работи по мандата, който му е възложен, но и по един всеобхватен начин се опитваме заедно да работим, е, за да направим работата си по-ефективна. С националната дипломация също. С държавите, които оперират, които работят в този регион, в Африканския а, а, рок. В Могадишо през август работихме с всички държави там. А, в Кения, в Сомалия, по различни мисии, за да гарантираме даване на достатъчно ресурси, да гарантираме държавите членки сами да поемат инициативи, да работят по същите принципи, в които работим ние. И ако попитате държ... посланиците на тези държави членки, които работят в африканския род, без изключение ще ви кажа, че това е един отличен пример. Аз пак повтарям, мога да ви дам още множество примери. Питате ме за липсващи цифри. Да, има такива. Ние научаваме от посолствата аз обаче ще го опиша с а, а, мои думи. Ние а, а, имаме дипломати от, а, с изключителен опит а, в държавите членки. Бюрото на а, шефовете на делегация е важен орган. А, а, и също се възлагат предизвикателни задачи, които трябва да бъдат постигнати. Това, така че хора и от е, службите на комисията и от съвета работят с дипломатите. Много интересно е, е това сливане на познанията и на опита на най-различни хора и ние извличаме също много от това. Разбира се, прилагане на най-добрите е, практики за солидната основа на информация, достъп до документация, стандарт, да бъдат нашите взаимоотношения солидно, да почиват на институционална база. А, ние отговорихме в един от предишните отговори, като фърлихме известна а, а, светлина за тези информационни зали. А, това е наш ангажимент. А, 24 часа, 365 дни с целия а, свят, а, във всеки един момент. Аз а, ден и нощ а, имам контакт с а, всички а, горещи точки, крази, а, кризи, а, спешни ситуации, текуща информация. Тази сутрин, например, а, поисках да ми подготвят доклади за това какво става а, в взаимоотношенията между Белград и Прищина. А, това работи много добре и няма защо да, да бъде повод за жалби. А, сега, да, мандата, който е много подробно а, разписан и се работи по един нов начин, начин по който по-рано не се е работил и, и аз съм а, много а, доволна от това а по отношение на е, информацията за 2011 и 2012, съгласна съм с вас е, и ще предоставим каквата е информация. и Разбирам вашата перспектива. Да спре ли тук, пита госпожа Аштън. Мисля, че отговорих на тези въпроси. Сега на господин Пингстън за неговия доклад да похваля него и неговите колеги. Аз съм посещавал Сметната палата с удоволствие. Мисля, че положението на персонала и на семействата вече беше много подобрен. По временния персонал още в самото начало доста време ни загубихме. Аз трябваше да подписвам и да подписвам, защото само аз бях и много неща е, ми се бяха струпали. Това вече е коригирано. Сега вече имаме един е, нормален процес. Съжалявам за унези хора, които с месеци не са си получили договорите по бюджетната подкрепа. Е, имахме една дискусия. Помните, тя беше много интересна. Много неща има, които трябва да бъдат подкрепени. Има много, много държави, казват, имаме нужда от помощ, за да разширим капацитета в образованието, здравеопазването, правосъдието и какво ли не. И те, но те кажат, когато се работи извън правителството и когато се вливат пари, това е добре, това е важно. Но по този начин не се получават нещата, не се подобряват би трябва да се постигне един баланс, защото по дефиниция много от държавите, които искат бюджетна подкрепа, всъщност нямат капацитета, с, който биха желали да имат. И вие добре го основавате това. Трябва да, ясно да се каже как да, как да се прави това. Е, през септември издадахме основни насоки за отчетност, прозрачност и по-голяма ефективност. Това го правим добре с други държави членки, на които даваме бюджетна подкрепа, да речем държавите членки на Европейския съюз. И ние ще се опитаме да гарантираме едно а, разширяване на капацитета на тези държави, Пакистан, Афганистан, където има наистина огромни предизвикателства. Те искат това да се случи и да видят добри последици. Разбира се, правилното харчене на парите е важно. Това е един въпрос и мисля, че трябва да продължим да ползваме това перо бюджетна подкрепа и да помагаме на държавите. В рамките, които имаме. Ние, разбира се, даваме а, а, сметка за тази съществуваща рамка. Благодаря. Благодаря, госпожо Аштън, че отговорихте на тези въпроси. Сега отварям дискусията, Първия тур от дискусията и ще дам стриктен регламент две минути за всяка група да има възможност да зададе въпрос. Сега от НЕП, после социалисти и демократи, кой ще говори, пита, орат, пита е, председателя господин Калфин. Да. Благодаря, госпожо Ещен. С е, създаването на СВД трябва да кажа, че действително е, получихме много прозрачност, повече отколкото до сега. Е, това естествено се дължи и на е, документите, които уреждат е, установяването на службата. Междувременно нещата се подобриха много. В началото имаше трудности. Впрочем, инициативата Smart Savings, разумни, интелигентни економии, показва добър успех. Също е, конкурсите, които се обявяват, е, са твърде е, скъпи. Когато става дума за 8300 кандидати, се провеждат съответно 8300 интервюта. Но в съотношение с местата, за които става дума и за които се кандидатства, а именно около 180 места, действително не можем да се похвалим с така много економични действия. Трябва да имаме предвид, че около една трета или 40% са служители на държавите членки. Така че съотношението някакси между разходи и места не е чак толкова разумно. Бихте ли ни казали, освен това, как точно ще се действа по отношение на предлагането на места на служители от държавите членки и когато отговаряте на въпросите е, за взаимоотношенията с посолствата, вие казвате нямаме проблеми. Но всички посланници, без изключение, смятат, че има проблеми. Има проблеми и в обмена на документи, и в е, размяната на мнения. Е, трябва да ни кажете как можем да ви помогнем. По отношение на главната квартира, смятам, че действително има проблеми с а, главната квартира, с състава а, на служителите, така че да се получи а, сравними, а, сравним резултат с останалите отдели и дирекции. Колегата Калфин има думата две минути. Uh, uh, uh, Благодаря, господин председател. Благодаря и на вас, госпожо Аштан за изчерпателните отговори. Аз имам два въпроса, които са свързани с координацията с другите участници в областта. Казвате, че в Сомалия и в някои други случаи разполагате с добри координационни инструменти, що се отнася за други институции, като например ДЕВКО. Аз бих включил и а, а, помощ за извънредни случаи и така нататък. Какво обаче трябва да стане, за, за да стане това обща практика, а не единичен положителен а, пример в Сомалия и Африка? Често пъти взаимната допълняемост с други служби а, може да бъде от голяма полза за службата за външна дейност. Втория въпрос е свързан с а, връзката между службата ви и националните дипломатически служби. Казахте, че сте попълнили квотата от една трета от командировани служители. Ние обаче в държавите членки разполагаме със същите бюджетни ограничения. Смятате ли, че това е механизъм на командироване, защото има области, където държави, е, член, държавите членки не могат да командироват е, е, служители, дипломати поради бюджетни ограничения, ще работи и в идните години, през идните години? този механизъм, който сега съществува. И накрая, предвиждате ли някакви допълнителни а, идеи, така че да се а, консолидира, да се интегрира работата на националните служби а, в нещо, което е извън а, ресора на а, службата за външна дейност, като например консулските служби, както и по отношение на по-доброто оползотворяване заедно с националните служби на средствата и на ресурсите. Благодаря. Благодаря за това, че спазвате е, времето, което е отделено. Сега господин Скулакакис. Е, Алда, Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо Аштан. Накратко ще се изкажа, защото разполагам само с две минути. Разбираме, че работата ви, задачата ви да, да отговаряте за 140 делегации е много сложна. Трябва да се опитаме да ви помогнем в тези ви усилия. От отговорите ви става ясно, че няма особени проблеми или нередности. Това би означава всъщност, че човешката същност е, се е променила, поне в Европейската служба за външна дейност. Или пък, от друга страна, има проблеми, но все още не разполагаме с е, адекватни процедури за тяхното установяване, което е по-вероятният е, е, вариант, защото службата е млада. Два конкретни въпроса. Първо, преговорните процедури. Повечето, повечето от поръчките, за купуването става по а, договорени процедури. Когато става въпрос за средства под 60 000 евро, а, в много страни това би било а, голяма сума пари. Та, та можете ли е, да направите нещо така, че да има по-малко договорени процедури? После, е, резиденциите. Виждаме от последния въпрос, че има много разнородни, различни резиденции на ръководителите на делегации. Над 200 квадратни метра в Хонг-Конг, а в Ямайка около 70 квадратни метра. Може ли да се да разгледате и въпроса за резиденциите? Ако обичате и накрая, можете ли да предвидите някакъв външен служител, външен инспектор, който с, което всъщност служителите ви да са принудени по, по-внимателно да разходват парите на нашите дънакоплатци. Специални инспектори, каквито съществуват от много от нашите външни министри. Благодаря. Не виждам представител на зелените, така че давам думата на ЕКР. Две минути. Благодаря, госпожо председател. Откакто бяхте назначени, проблемите ви са бюджетно неутрално, но въпреки това два пъти поискахте увеличение на бюджета на базата на инфлацията през до 4% в последния. Въпросът ми е защо така да се каже, изхвърлихте на буклука бюджетната неутралност. А, сега по разпоредбите за персонал, което дава възможност да се харчат милиони и се пращат в вакансии, скъпи вакансии хора в екзотични локации. Нима това е компенсация за трудностите в работата и, и дали тези членове на персонала получават същите заплати и същите бонуси, а, както в а, държави членки или са прекалено щедро а, а, заплатени. И а, дали а, няма прекалено голяма бюрокрация в а, службите, а, така че да се а, насърчава едно недоверие вътре аз съм сигурна, че вие сте, успявате в управлението, но си спомням и от предишни срещи, че може би аз не представям нещата и бих могъл да бъда коригиран. Подкрепям бележките на господин Пингстън за бюджетния подкреп. Аз съм критичен към него. Става дума като че ли повече за количеството, а не качеството. Нека ви напомня, че 60 милиона получи тунизийското правителство правителство преди да а, падне. А, господин Бура, а, Бубарак на, в Египет също получи огромна сума след, преди да бъде свален. За това мисля, че а, съм прав да бъда много а, критичен и да ви задам въпроси за тези явления. Благодаря. А, благодаря, че спазихте а, регламента. Искате ли думата от ЕФТ? Две минути. Благодаря, господин председател. Госпожо Аштен, когато вашата служба бе създадена, имаше дебата дали тя не, раз, да не подменя националните е, посолства. Мисля, че този въпрос беше е, обяснен. Но днес виждаме, че бюджетът на Европейския съюз е увеличен с около 500 милиона евро и в замяна виждаме изрази като по-силен ангажимент в Близкия изток. Това е много висока цена за този вид резултат, който получаваме. Не съм критична, защото това е едва първата година, която оценяваме на вашата дейност, но същевременно, както знаете, критични ситуации има и в държавите членки, така че хората ще се вглеждат цифрите много внимателно. И затова въпросът ми е службата наистина, вашата служба заменя ли, ще заменя ли прави, а, посолствата или не? Аз не съм а, а, за този въпрос, но искам да чуя отговора ви. Втория въпрос. Ако би заместил националните посолства, как тогава тази служба по отношение на националните проблеми, проблеми като Испания и Гибралтар или друг е, ги неща от този род, е, дали може да поясните е, това? Благодаря. Благодаря много. Има ли представител на ГУЕ, който би желал да вземе думата? Няма такъв. Господин Ирнаузен. Благодаря ви. Три въпроса по три различни теми. Първо, сътрудничество е, в областта на разузнаването. Естествено, че то е необходимо на европейско равнище, но парламентарният контрол е задължителен и това се отнася и до бюджета. А, как как се отнасяте към въпроса отделни бюджетни линии за някои от службите в рамките на вашата структура най-общо? И освен това, по отношение на квалифи... класифицираните документи и достъпа и възможността за ползване на тези документи, е, от различни други институции и служби трябва да се уреди. До този момент е, като че ли не сме получили е, задоволителен отговор. Жилищата на някои от сътрудниците и служителите в ръководената от вас служба, става дума за служебни лища, 66 милиона евро са разходите, одобрени от вас, разписани е, от вас лично. Смятате ли, че през е, предстоящите години е, сумите ще бъдат горе-долу от същия порядък? Аз зная, че в Хонконг, да кажем, жилищата понякога и найемите са невероятно високи, десетки хиляди евро, но възможно ли е да продължим да си позволяваме тези разходите? И освен това, не смятате ли, че трябва да има някакви правилници, вътрешни или външни насоки за жилищата под найем и определяне на някакви тавани? Благодаря ви много. Благодаря много за зададените въпроси. Хубаво е това, че господин Саливан ще може също да отговори на част от въпросите в момента, в който госпожа Ештън няма да бъде вече сред нас, но може би вие, госпожо Ещен, докато все още имате време и сте тук, можете да започнете с отговорите или е, направо прехвърляте е, топката на господин Саливан. Е, тогава благодаря ви много. Още сега казвам, че ви благодаря много за присъствието и за желанието да отговорите на въпросите още сега за следващите 15 минути. Благодаря много на всички е, задали въпроси. Госпожо Гресле, благодаря ви за работата, която сте е, вършили до този момент във връзка с бюджетния контрол на нашата служба. А, аз знае, че вие а, винаги сте била много справедлива и много коректна, но надявам се, а, ще а, се съгласите с това, че действително се стараем да постигнем максимална степен на прозрачност, както и вие посочихте. А, опитваме се а, да дадем възможност на колкото е възможно повече кандидати от е, е, различни държави да участват. Е, има и линкове в интернет. Естествено, че броят на кандидатите е голям. Всички интервюта се провеждат в един ден когато става дума за е, три е, или четири поста, да кажем, ръководители на делегации и така нататък, те се е, провеждат в максимално кратък срок, да кажем, в един или два дни. Естествено, че трябва да се обработят и молбите на кандидатите, които желаят да участват в конкурса. Да, наистина, кандидатите идват от различни държави, от различни краища на света, защото става дума за дипломати, които понякога са много далеч от родината си, да кажем, в Австралия. Опитваме се по пътя на видеоконференциите да решим проблема, така че да не се налага да поемаме пътни разходи и да не се пътува толкова много, а да решаваме въпросите с помощта на техниката. Високо е качеството на кандидатурите и винаги сме се старали да подберем кандидата, който се е справил най-добре на интервюто. Има и опити за лобиране, има и приятно, уместно лобиране, има и неприятно лобиране. Държавите членки са представени в различни структури е, и в е, нашата служба, и в комисията. Е, при всички положения ние се ръководим и от впечатленията си по време на интервюто и от биографията на човека, така, защото трябва да запазим имиджа си, репутацията. хората използват е, е, нашите политически е, доклади, отчети. Ние смятаме, че това е нещо като комплимент. Нямам нищо против, естествено, те да се опират и на резултатите от нашата работа. Когато решаваме въпроса с номинацията на кандидатите, всичко би трябвало да преминава съгласно принципите за конфиденциалност и прозрачност в разумно съотношение. Знаем, че не сме перфектни, знаем, че има много неща, които трябва да подобрим и да оправим, но това е задача, която сме си поставили и работим амбициозно. Господин Калфин, ще дам пример във връзка с зададените от вас въпроси. Господин Чернецки ме помоли да давам примери. Как си сътрудничим с Девко и с други служби? Има а, колеги в комисията, а, които заедно с колеги от моята служба а, работят по определени а, инициативи. А, комисарят, а, отговарящ за сълскостопанската политика, а, работи също във връзка с Китай, да кажем и във връзка с някои проблеми с нас. А вчера а, е, имахме е, разговори именно с колеги от комисията във връзка с е, въпроси, свързани с Бангладеш, като ние се опитваме също да подпомагаме колегите от комисията, когато можем да им окажем подкрепа. Особено когато става дума за поддържането на добросъседски отношения. Има редовни срещи и с съответните служби от администрацията на съвета и на Европейската комисия. Все още не сме постигнали оптималното, но се опитваме да а, си сътрудничим колкото е възможно по-тясно и по-тясно полезно да бъде това сътрудничество за всички нас. По отношение на определени региони, по отношение на определени области, и е, установили сме, че е необходима повече координация, за да работим по-ефективно е, с е, екипите на съответните комисари, да кажем, с, във връзка с Сомалия. Работи много е, интенсивно е, и е, в тясно сътрудничество с екипа на госпожа Даманаки. Една голяма част от е, е, разходите е, във връзка с националните експерти се поемат от е, нас, така че националните държави нямат е, големи разходи. Ние е, назначаваме е, национални експерти. Включително и е, примерът, който обсъждахме преди малко с кандидати от различни краища на света, показва нашето желание да ползваме опита и човешките ресурси в рамките на дипломацията на всяка държава член. Има различни е, степени е, на сътрудничество с е, националните служби в областта на външната политика и дипломацията. Господин Скалакакис, договарянето на определени процедури е един по-продължителен процес. Така че, когато говорим за предоставянето на помощи, за възлагането на обществени поръчки, знаем, че има много неща, за които можем да мислим и трябва да мислим. Споменатите от вас 60 милиарда, действително 60 милиона са голяма сума. По отношение на жилищата в Хонг-Конг, да, Хонг-Конг е известен с е, невероятно високите цени. Опитваме се е, да е, оценяваме преди предварително какво е въздействието, какви са условията на пазара в съответната държава, в която ние имаме резиденции с жилища за служителите на СВД. В някои случаи обаче е, Помещенията, които ползваме, са не само за жилища, но и за провеждане на конференции, на срещи. Делегациите е, в някои случаи използват 30 е, до 40% от площа на наетите сгради не за жилища, а за служебни разговори и конференции. Така че е, би трябвало да се преценява цялата дейност на делегацията в съответната страна, за да се прецени дали е, разходите за наетите площи са е, разумни и подходящи, оправдани или не. Има е, Е, и случаи, в които, да кажем, от е, дълги години Европейският съюз присъства е, в определени държави, има опит, има изградена и сграден фонд, така че ние се възползваме от него, естествено. Става дума за държави, в които Европейският съюз присъства от 40 или от 25 години. Но Що се отнася до взаимоотношенията с посолствата, това е един от приоритетните въпроси в списъка на задачи, който аз следвам. По отношение на въпроса за външния инспектор. Има такава служба, която е, е в е, централата. Тя оценява работата на делегациите. Ротационна е тази длъжност и също така е помощна защото оценява администрацията, ефективността и качеството на живот, сигурността и така нататък. Става въпрос за хора от различни страни, от различни институции. Ние очакваме от тях да работят ефективно, заедно. Като цяло, това очакване е задоволено, но тази ни служба, тази ни а, длъжност а, помага за тази ефективност. Също така така се стига до установяване на нужди за обучение. А обучението е много важен инструмент за постигане на идентичност на службата. Господин Опинг, задахте ми въпрос за бюджетната неутралност когато поехме службата, поехме ангажимент е, е, това обединяване да не струва повече, отколкото отделните служби в миналото. Всъщност ние не получихме ресурсите на отделните служби. Първоначално за това, за това призовахме да се поправи тази ситуация. Аз не мисля, че съм нарушила обещанието си и очаквам да бъда оценено това, което постигнем, защото е много важно особено в днешния економически е, климат, е, да е, действаме особено разумно. Трябва да съкръщаваме разходи за пътуване, за командировъчни и така нататък. Аз съм въвела видеоконферентни връзки, за да се, за да се избегнат прекомерни пътувания. Опитваме се да се уверим, че когато пристигат хора от различни части на света за обучение, да оползотворяваме това време, което са при нас, за да извлечем максимална, максимална полза. Опитваме се да намалим всички разходи тогава, когато е възможно, но а, знам, че ще разберете, че личния състав са постоянни разходи. Ние разполагаме с много служители. Не можем просто да ги е, отпратим. Напротив, трябва да ги храня и да, ги, е, и да им плащам. Наследила съм а, и а, много от въпросите, свързани с повишенията, с постепенното нарастване на заплатите и премиите. Повечето от, по, повечето от, по, по, по, от нарастванията на разходите са свързани с, а, с изпълняване на наши правни задължения. Аз също имам и правни задължения. Не става въпрос обаче за нови средства в системата на Европейския съюз. Сега по отношение на затрудненията, трудностите, аз съм съгласна, че е, трябва редовно да, редовно да се оказва помощ на хората в страни като Афганистан и най-трудните за живеене на места по света. Аз съм ги посещавал лично и искам да ви кажа, че, че съм изумен от невероятното, невероятните резултати, които постигат нашите служители в някои от най-трудните точки на света. Обърнали сме се към ръководителите на делегациите с идеята да се създаде бюро на някои от ръководителите на делегации, защото и аз, както вие, смятам, че може да се координира по-добре дейността, да се организира по-добре. Сега, Проблема е в това, че аз не мога да предлагам промени. А промените трябва да се предложат от комисията. Това е едно времеемко упражнение в общи линии предполага промяна на регламента, но, но като цяло делегациите са запознати с нуждата да се разгледа, да се преразгледа този въпрос. Аз не мисля, че сме затрупани от бюрокрация. Мисля, че Проблемите ни са същите, както и е, на другите институции. Дори се споделяме една сграда с друга институция. Хората се чувстват като е, членове на един екип. Не е било никак лесно за нашите служители до сега. Имаше доста несигурност, трябваше да преназначаваме някои от хората на нови длъжности, трябваше да се уверим, е, че им осигуряваме достатъчно яснота и сигурност. Така че аз трябва да, да скажа благодарност на всичките си служители. Трудно е и с много от дипломатите, които идват от държавите членки. Нещата вече не са така, както те са свикнали, може би. Сега по отношение на бюджетната подкрепа. Аз не, не споря нито с вас, нито с а, сметната палата. Е, примерите ви са много интересни. Моите примери са най-вече за страни като Афганистан където много добре знаем как, какво очакваме да стане в тая страна. Очакваме също от страната и да е, развие свой собствен капацитет и това въжи за много страни по света. Да опитваме се да намерим начини, е, чрез които е, да подкрепяме развитието на правителствените системи, управленските системи на базата на това, което познаваме от собствения си опит, от опита на държавите членки. Дали този трансфер на умения може да стане трябва да стане максимално прозрачно. Това обаче е много сериозно предизвикателство е, и съм съгласна с вас. Трябва да гарантираме правилното ползотворяване на служителите на нашите данъкоплаци. Следващия въпрос. Бюджетното увеличение. Да, вярно е, че нарасна бюджета, само че това не е бюджет единствено за службата. Това е бюджет от различни, от различни а, а, източници. Когато казах, че трябва повече ангажираност в Близкия изток, аз не, не споменах всичко, което имах предвид. Мисля, че доста промениха, се промениха там нещата след създаването на службата. Но по въпроса дали смятаме да изместим а, посолствата на държавите членки, отговорът ми е не. Ние не сме държава членка и ние не правим това, което прави една държава членка. Ние сме а, представляваме Европейския съюз, решенията на съвета, работата на парламента, на комисията в области като търговията, климатичните изменения, подкрепа на страни чрез е, помощ за развитие, управление при кризи и така нататък. Това, което прави Европа е различно от работата на държавите членки. Това не означава, че в държавите членки, като например Испания, не могат да слеят своите дипломатически служби с а, а, нашите а, делегации. Това е нормална рационализация тогава, когато разполагаме с необходимия капацитет по места. По места е възможно няколко посолства и а, нашата делегация да работят заедно съвместно. Да, това определено е много а, разумен подход към разходите, особено ефективен. Така че на някои места мога да се е, съглася понякога. Понякога споделяме помещения и сгради и с Европейската инвестиционна банка, както и други служби. Да, правим а, а, а, такива неща, но не става въпрос за закриване на посолства. Въпроса за а, сътрудничеството в областта на, а, на, на разузнаването и а, класифицираните документи. Трябва да, трябва да се възползваме от информацията, която ни дават държавите членки. Често пъти информацията ни е и от открити източници. Така по-добре установяваме какво става по места понякога също сме в състояние да получаваме информация а, от разъзнавателни служби, така би ги нарекал. Документите, които достигат до мен, а са адресирани до мен. Това е информация, която е достъпна за висшите ръководни служители, е, председателите на съвета и така нататък. А, така че трудно е да отговоря конкретно на въпроса ви. Точно какво къде става? Прекалено много информация се разменя постоянно. Получаваме много информация от държави членки, от делегациите си, от е, е несекретни източници и е, от е, е, нашите партньорски служби, защото трябва да наблюдаваме това, което става. По отношение на, на служителите, казах, че Хонг-Конг и, е, и Ямайка са различни по отношение на разходите, които са необходими. В Европа също има сериозни различия. Опитваме се, когато е възможно, да подхождаме максимално, максимално рационално при разходването на, на ресурсите си, най-вече когато става въпрос за жилище и резиденции. Мисля, че вече отговорих на този въпрос. По отношение на това да се постави таван, правим всичко възможно да избегнем прекомерни а, разходи. Както казах, ние не, не предлагаме дворци, не се опитваме да предоставим дворци. Просто а, опитваме се е, да осигурим нормални е, условия на живот. Както казах, ако в Хонг-Конг трябва да се купи или да се вземе по найем един апартамент, това ще струва много повече, отколкото много по-голям имот е, в друга част на света. Дейвид О'Съливан се справя изключително добре с работата, за която съм го поканила. Вие сте запознат с това какво, се, какво прави той. Той трябва да гарантира, че всичката организация на службата в целия свят, не само в централата, докладва, всъщност изпраща информация на централата на службата чрез него. Той е изключително талантлив човек с когато се познавам още от когато да работеше в Генерална дирекция търговия, също е и дипломат. Помолих го да се занимава именно с този въпрос. Говоря сега за Дейвид, за да се види къде може да се постигнат допълнителни сътрудничества. Та, е, да, става въпрос за е, ефективно разходване на ресурсите. Председателя. Благодаря, благодаря ви, че така обстойно отговорихте на въпросите ни. Аз знам, че а, а, трябва сега а, да се качите на самолета за Ирландия, по въпросите на ирландско, новото ирландско председателство. Аз знам, че не може да се отговоря на всички въпроси, но искам да ви а, благодаря за това, което вършите с Европейския съюз като цяло и ви а, желаем а, успех през новата 2013 година. Благодаря. Um, uh, колеги, имаме предложение от господин Осаливан да отговори на въпроси в един втори тур от въпроси и мисля, че се трябва да се възползваме от това. Имам на списъка колеги, които искат да вземат думата. Жан-Пьер Оди, госпожа Аяла, господин Анафанка. Така че откривам дискусията и давам думата на Жан Пьер. Благодаря, господин председателю. Ние сме изправени в момента срещу една много специална ситуация и аз искам да изразя съжаленията си, че не можахме още миналата година да направим този обмен. Службата е създадена декември 2009 по силата на Лисабонския договор решението да се създаде още е през 2010 година, но започна работа през 2011. и Жалко е, че тогава не можахме да проведем а, обмен на становища, който би бил от полза. Знаете, че аз имам много резерви относно секторалното освобождаване от отговорността на неща, които сега се забравят, относно съвета, например. След това съвета, да, парламента даде подкрепа. Какъв вид освобождаване от отговорност ще дадем сега всъщност на службата? Аз бих искал да получа информация от вас за обхвата на одитите. Точно на какво да освобождаваме от бюджетна отговорност защото това е една независима служба на комисията. Върховният представител и вице-президент на комисията има оперативни мандата да, да работи, но когато става дума за външни а, а, дейности, тя се позовава на трима комисари, господин Пилбах, госпожа Георгиева и още един, кой взима всъщност решение за тези оперативни дейности? Нали, ние ще освободим от отговорност за оперативни дейности или на цялата а, СВД. Чухме от колегите си в Сметната палата, трима са били, които отговарят за общият одит, така че моят въпрос е какъв бил обхвата на този одит и какво точно освобождаваме от отговорност. И последната ми бележка е следната. Вече една година аз се интересувам отблизо да се проведе одит на възможни економии за по-добро работа на три нива а, при харчовете – Европа институционално и национално. След това международна намеса, идеята за дипломацията. Но моят въпрос е, мислите ли, че е дошъл а, моментът да направим политическа оценка на дейностите предприяти от държавите членки на Европейския съюз общо взено? Това трябва да бъде независим одит е, от Сметната палата, заедно с е, сметните палати на 27 държави членки. След това одита е, резултатите да бъдат преведени на всички езици, да се проведе дебат между парламента и националните парламенти. Защото колко много са отговорни за това, за тези сгради, стотици сгради. Отиваме в Европа, виждаме в посолствата, службите – а, а дори те не си споделят едно фотокопие. А, това е впечатлението, което получаваме, когато отидем в чужбина. Така че аз се питам дали не можем да а, направим да равносметка, едно упражнение за равносметка на дипломатически дейностите на дипломатическите служби а, на държавите членки и на нашото още прохождащо, а, прохождаща служба, службата за а, външни дейности. И би било полезно да бъде на няколко повече езика, за да, за да уважим мултилинг, а, многоязичието. Благодаря, господин Александър. Благодаря, господин председател, госпожа. Аз също съм благодарна за представянето за презентацията от върховния представител. Тази сутрин беше много информативно да ни каже колко комплексни са нещата и как а, те са развили ноу-хау в своята област. Господин Осаливан бе така похвален от а, върховния представител и аз поделям тези, тези похвали. Un know-how de, del servicio exterior que será en el би било добре също да се разработи ноу-хау за разрешаване на конфликти. Затова сме говорили в миналото и ще бъде наистина полезно да разгледаме тази възможност за бъдеще. Ето, Европейския съюз получи Нобеловата награда за мила. Мир и тези неща са свързани. Добре е да ги предвижим напред. Но няколко конкретни въпроси за вас. Първо, мобилността. дипломация Знаеме, че дипломацията означава пътувания, мобилността. А комисията си има своя система на мобилността. Административни аспекти, вътрешни нужди и така нататък. После на ниво на делегации искам да знам какъв вид е, мобилност ще приложим там. Защото, както се каза, в някои случаи когато имат някаква информация и, те, и се създава тази дипломатическа служба, много е важно тази мобилност, възможност за мобилност да не се прекъсват някои дейности, които текат в момента, дипломатически дейности. Това е моето становище макар и дипломатите да имат нужда поради характера, естеството на работата си, да, да се движат много, да пътуват много. Сега до държавите членки и сътрудничеството. Господин Оди засегна този въпрос. Аз си мисля за нещата от друга гледна, от друг ъгъл. Нашият министр на външните работи работи по това в Испания – Eh, И той се опитва да а, постигне максималното в настоящия климат, да има економии, да се работи по-близо с а, дипломацията на европейско ниво. Е, е, Тоест да се опитваме да се сътрудничим повече. и да избягваме дублиране на разходите. И последно, евакуиран персонал. Неодавна имахме контакт с такива, които бяха евакуирани от Сирия в критическия момент, за който всички знаете. Това го засегна и върховния представител – Да, хората искат да продължат да работят. Те а, са отдадени на работата си, но се стават неща в страната, които ги принуждават. И да речем колко време е би отнело хората да се върнат на работните си места. И ако ми позволите, господин председателю, един последен въпрос – относно други служби, които вършат много полезна работа за СВД. А когато възникват проблеми, особено по отношение на работата на СВД, особено административни проблеми, в сравнение с други органи и организации, ние знаем, че службата си има характерни черти, когато работи в Афганистан, в Сомалия, т.е. неща характерни само за нея. Господин Франк, благодаря, господин председател. Позволете ми първо да благодарим е, на върховния представител Катрин Ештън за отговора на е, многото въпроси, които сме задали. Когато говорим за квадратните метри и за площа на служебните жилища, в никакъв случай не, не бива да се възприема това като демагогия или показност. Но действително се налага да следим за повече ефективност, за повече е, съразмерност на разходите, особено в е, условията на криза в Европейския съюз. Така че е, в този случай е уместно нашата строгост. Комисията АФЕТ подготвя становище за въпросите, които обсъждаме тук в е, Комисията по бюджетен контрол. И смятам, че становището би трябвало да се е, вземе предвид, когато се подготвяме за освобождаване от отговорност и взимане на решение по отношение на СВД. Господин председател, от гледна точка на комисията АФЕТ желая да подчертая, че естествено е, въпросите трябва да се разглеждат много е, стриктно, много коректно, но в никакъв случай не бива да се прекалява. Не бива да се намесваме в е, правомощията на СВД, но ето, че и Сметната палата заяви, че разпоредбите, особено когато става дума за назначаването на а, хора, на срочен договор. Трябва да сме много а, стрикни и да съблюдаваме изискванията съгласно регламентите и договора. Има а, мисии по отношение на а, наблюдението на изборите в различни места по света. А, не можем ли тук да постигнем по-висока степен на прозрачност, е, питам господин Саливан. Освен това, какво е съотношението между така, служителите на високите а, е, постове и а, е, тези, които са на по-низки нива в иерархията? Господин председател, Имам още един въпрос. Би било интересно да видим как се преценява съотношението между разходи и ползи. Струва ми се, че не винаги оптимално се разпределят средствата и има и страни, които все още се нуждаят от помощ и от повече помощ, отколкото до този момент им е оказвана. разчитам на уменията и на професионалния опит на господин Саливан, когато познавам вече от 30 години. Председателят, благодаря колега Сала Франка. Именно това сътрудничество с останалите комисии в Европейския парламент е изключително важен момент в работата на Комисията за бюджетен контрол. Когато говорим за процедурата за освобождаване от отговорност, е, ние защитаваме не интересите на нашата комисия, а интересите на целия Европейски парламент, който представлява европейските граждани. Така че процедурата за освобождаване от отговорност е един, едно много-много важно средство е, в ръцете на европейските парламентаристи. Госпожа Кресле, налага се да продължа с някои допълнителни въпроси, тъй като още не получихме отговор. Когато става дума за разпределяне на работните места, се оказва, че около 50%, между 40 и 50% от местата които се предлагат, е, са заети от е, служители на националните държави. Ние се бяхме разбрали, че това ще бъде е, не повече от една трета, а ето, че се оказва, че има доста повече. Да, добре. Също времено, както разбрахме, конкурсите са мащабни, много кандидати от различни краища на света, но също времено Позволете ми да бъда не чак толкова дипломатична в рамките на тази квота за националните служители има и хора, които не се ползват с чак толкова добра репутация, включително и в професионалните среди, не само в обществеността. Освен това, виждаме на разлика между 27 и 29 е, когато става дума за разпределяне на е, високите постове. Бяхме се разбрали, че ще има е, така по един представител от страна и общо 27. Все пак се надявам в органиграмата това да се отрази през следващата година. Освен това, инициативата за интелигент бюджетни економии е, е нещо чудесно като концепция, но е, е много важно да видим какви са резултатите. Трябват ни цифри, конкретни данни. Много ви моля да ни ги предоставите, за да знаем какъв е резултата от инициативата. Важно е освен това да знаем как се разпределят е, задачите в рамките на управителните органи не само това, което вие правите, господин Саливани, което прави е, върховният представител. Това е ясно, така да се каже за нас. Важно е какво правят всички останали, е, които са е, също в рамките на ръководството на службата и работят на е, висок пост. 75%, а, не, 57% от е, е, така, посланниците твърдят, че техните сътрудници не са достатъчно квалифицирани. Направена е една анкета и са за обучение, за образование, но се оказва, че все още резултатът не е задоволителен. Така че какви са възможностите за подобряване на положението в това отношение? Естествено, че е, посланиците по места е, се интересуват изключително много от това с колко квалифицирани сътрудници ще работят. Е, една молба към сметната палата. Става дума за един важен въпрос. За разходите за назначаване, да кажем, на посланници от държава член, от как точно е организирана структурата, каква е грамата на СВД. Това е нещо, с което би трябвало Сметната палата да се позанимае доста сериозно. Това е следващата ми молба. И специалните е, представители, е, които работят е, в структурата на СВД, би трябвало също да бъдат обект на проверка на Сметната палата. Дарек Вон. Благодаря. Мисля, че службата като нова служба се справя изключително добре както по отношение на основните виденци, така и по отношение на а, разходването на бюджета през първата година. През първата година сигурно сте били изправени пред много предизвикателства по наемането на служителето, по унаследяването на а, система, информационната система на съвета, нуждата да се а, осигури допълнителна защита в някои по-рискови части на света. Така че всичко това са сериозни предизвикателства и искам да ви попитам дали смятате, че вече сте преодолели тези предизвикателства. Другото нещо и последното, което исках да кажа, аз бях, докучав, бях докладчих по бюджета за 2013 година и точно този раздел. Това нещо, което ми направи впечатление, е, е огромния марш на флуктуации. Е, по какъв начин смятате, че това ще ви се отрази и по какъв начин това излагане може да се намали в бъдеще, излагане на риск? Пол Рюбик. Благодаря ви. Струва ми се, че направихме голяма крачка напред в областта на международните отношения тук в Европейския съюз, създавайки СВД. Проблем обаче е безработицата и то най-вече сред младите хора. Смятате ли, че СВД може да се специализира, така да се каже, и в областта на економическите взаимоотношения? Особено, когато става дума за малките и средните предприятия, ние залагаме много на тях. Може би на тях може да им се предоставя повече информация. Дали нашите посланници на място не могат да поемат и определени задачи, свързани с координацията в областта на малките и средните предприятия и обмена на млади хора. Последният е, депутат, е, на който давам думата сега и след това ще чуем отговорите. Благодаря много на е, госпожа Ештън за отговорите на въпросите. Знае, че господин Саливан е експерт по Русия, така че ще му задам въпросите си пряко и то с удоволствие. Има спорни въпроси с Русия във връзка с Газпром и е, монопола в тази сфера. Какъв е възможният изход от този конфликт според вас? Втори въпрос. Е, президент Полски. Е. След самолетната катастрофа, е, при която загина президентът на Полша, Полша е, поиска разследване на случая. Е, Русия на практика не отговори адекватно на нашето искане. И на среща на върха на Европейския съвет бяха обсъждани тези въпроси, но сега мисля ще да чуя и от вас как ще се решат тези въпроси. Председателят, благодаря на всички колеги, които зададоха въпроси. И сега, господин Салиман, ви давам с удоволствие думата. Очакваме вашите отговори. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да, да засегна всичките въпроси, които бяха зададени макар и не мога винаги да говоря от името на върховния представител по отношение на периметъра на дискусиите. Да, въпросът беше политически, а не административен. Административният отговор би било, че нашата работа е да отчитаме административния бюджет на служитата и средствата по инструмента за външната политика. Всъщност ние за това отговаряме. Вие а, е, трябва да ни освободите от отговорност по отношение на административния ни бюджет. А, е, службата за външна дейност не е нова институция. Ние сме нова институция само в два смисъла. Първо, защото можете да ни контролирате по отношение на разходването на бюджета, т.е. ние сме е, е, подчетни на вас по отношение на а, е, раз, разходите ни. И второ, Кати Аштън отговаря за управлението на служителите. В всички други смисли ние не сме нова институция, така че това, което в момента обсъждаме е административния ни бюджет. Изслушах сметната палата и очаквам с нетърпение резултатите от одита на нашите структури и, и, се, и се радвам, че а, поне за тази година не са намерили някакви особени грешки в нашето управление на бюджета. В а, управлението на бюджета, както и в а, а, поп индустрията, поп музиката, всъщност. А, си толкова добър, колкото последният ти хит. Така че това, че е, сме се справили е, добре до сега, нали, нищо не гарантира. Ние разполагаме с е, стабилни структури, обаче работим и в някои много опасни места, опасни среди и е трудно да имаме пълен контрол на системата. Това е, и затова трябва постоянно да се стараем да поддържаме високи стандарти и да поддържаме стандарта от 2011 година господин Оди е, по отношение на въпроса ви за е, одита. Но нещо, което е абсолютно сигурно е, че една от основните ползи от службата за Европейския съюз и за държавите членки е да се промени контекстът, е, в който се е, разглеждат двустранните дипломатически дейности. Както каза баронесата, ние не сме, не, не, не подменяме и не заменяме държавите членки, но даваме възможност за по-добри е, синергии. Прав сте, че работата в трети страни, и съвместяването на сгради, на административни разходи, това определение е бъдещето. И аз съм сигурен, че това е от интереси за държавите членки. Те проявяват интереси, само че това е лесно да се каже, но много по-трудно се постига. Това е един въпрос, по който съм доста а, ангажиран. Ако раз, разговаряте с колеги в, в държавите членки, които вече имат опит в това отношение, например скандинавските страни, страните от Бенелюкс, те ще ви кажат, че това е опасна инициатива, защото това предполага синхронизиране на на работното време, на договорите за найем и така нататък, но, но ние, сме, ние сме готови да работим в тясно сътрудничество с държавите членки и да дадем възможности за повече синергии. Това сме го направили с Испания. Испания намали размери и числеността на някои от мисиите си в Виетнам, Хошимин. Там се опитваме да направим обслужване на едно гише за консулски служби, които издават шенгенски визи. Така че да, определено има голям потенциал. В рамките на 4-5 години, не по-малко, мисля, че ще можем да създадем един нов начин на работа между държавите членки и, и мест, страните, където са мисиите. Това ще бъде от полза както за да на европейско равнище, така и на национално равнище. Те, че много бих се радвал, ако постигнем допълнителни резултати в това отношение, но това, това, е, това е въпрос, по който активно си сътрудничим с държавите членки. Няколко срещи вече сме провели в държавите членки с ведомствата, които се занимават с стопанисването на сгради и, и, и материалния фонд и, и ще продължаваме да правим това сега по отношение на многоезичието. Да, ще, е, ще разгледам този въпрос на сайта. Много сериозно гледам на въпроса за многоязичието в Европа. Това е една от силните страни на а, нашите е, служби. После по въпроса за мобилността. Много важен въпрос. Това, което правим в службата е следното. Имаме вътрешен процес на мобилност. Всяка година а, една четвърт от служителите ни се придвижват на някъде. 25% са в някаква вид ротация – това, което правим в централата е същото, подобно. След 4 години се опитваме да местим хората. Както в делегациите, така и в централата. Така има много повече възможности за хората, които се връщат от мандат по делегациите. В една дипломатическа служба, за да градите кариера, трябва да работите и в делегация. Това трябва да е ясно. Това е посоката, в която трябва да се движим. Естествено, трябва да се е, постигне баланс между това и нуждата от обучение. И от друга страна, трябва е, да има достатъчно е, гъвкавост не бива да сме прекалено строго, но, строги, но общия принцип е, че на всеки 4 години хората а, се преместват на а, нова служба между делегацията и централата. Господин Салафрака. По отношение на избирателните мисии, мисиите на избори, имаме много сериозна оценка – на разходите по всичките тези мисии. Това можем обаче да го обсъдим с вас по-нататък. Единият от основните разходи е сигурността. Често пъти такива мисии се провеждат в много трудни политически условия, но мога да ви отговоря по-подробно по-нататък. По-нататък по отношение на висшите служители, да, разбирам това, но не мисля, че нашата практика е коренно различна от тази на държавите членки. Външните министерства е, е, обикновено имат доста а, е, висши служители и това е нормално. Вижте и дипломатите, и поддържането на контакти с трети страни в, в света на дипломацията това а, иерархията е нещо а, много важно. А, освен това, ние сме наследили положението. Наслед, наследили сме и доста висши служители от секретарията на, на а, съвета и от комисията като се има предвид демографското положение в европейската публична администрация, през едните две години ще има доста хора, които ще се пенсионират и ние сме наясно с това. По отношение на разходите и ползите, ние детайлно заедно с ДЕВКО ще разгледаме положението, да видим къде точно са харчени какви суми. Едни в Африка, в Азия, да речем, едни харчат повече, други харчат по-малко, поради политики фокусирани върху бедността. Девко в момента си нагаждат своята присъствие в делегациите. Ние също правим така нареченият преглед на ниво 0 за да имаме правилния брой хора на правилните места. Има откровено казано някои звена, които е, има недостиг на персонал, защото възникват нови задачи в е, службата, нови мисии. Откровено казано, нямаме достатъчно хора, за да свършат работата, която, която бихме желали да бъде свършена. Госпожо Гресла, по въпроса за разходите за назначаване. Аз по памет не мога така да ви дам цифри, но грубо казано, а, нека по кажа, че това беше един период изключение, така да се каже. Ние трябваше да публикуваме, т.е. трябваше да обявим изключително голям брой а, позиции. Тоест, това не е нормално. И когато вече, както тук бе използвана метафората, наберем пара, а, тогава вече а, няма да имаме такъв чак интензивен период на назначение, по ефикасността и прозрачността на процедурата. Аз знам, че винаги ще имаме критици но нека ви кажа, че работим много тясно с държавите членки, с съвета, секретарията. Ние обработваме заявленията и аз винаги искам обратна информация, за да бъде назначен правилният човек от обективна гледна точка за позицията да, някои така, намя, е, някои мнение, че хора са като че ли били а, е, урисани за дадена е, служба. Да, а, това наистина са били добри кандидати, но разбира се, това не означава, че ние не трябваше да минем през целия процес на селекциониране. И а, мисля, че работата е свършена както трябва, със съответната прозрачност. По отношение на разходите, да, по-лесно е да как да управляваш парите, така че да получиш някои економии. А, ние а, гледаме сериозно на такива въпроси за резиденциите, там а, за разходите за жилища, а, отпуски и така нататък. Оглеждаме всички възможни а, вратички, от които можем да спестим пари и а, не, ни, със сигурност ще а, се отчетем. По въпроса за разпределението на отговорностите имаме един вътрешен документ, който обяснява всичко това и тук също имаме необходимата прозрачност. Е, разбира се, а, в, имаме органограмите, разбира се, никога не можеш идеално да обхванеш абсолютно всичко и да не бъдеш предмет на известна бюрокрация. По отношение на проектите за обучение, аз не съм толкова осведомен, тук ми подава колегата сламка, но аз съм съгласен с вас, че обучението е изключително важно и там трябва правилно да подходим. Господин Вон по предизвикателствата. Благодаря, че ми зададахте този въпрос. Най-голямото предизвикателство е, че трябваше да създадем наша система на управление на бюджета, на управление на кадрите, одити, защита на данните, достъп до документи, целият този апарат на, институт, на една институция, която ние създавахме. И а, не беше лесно в контекста на това, че ние едновременно с това работихме, откликвахме на кризи, провеждахме своята политика по флуктуациите в курсовете, валутните курсове. Когато имаме такива флуктуации между щатския долар и еврото, това да речем понякога е в полза и получихме една сума от И ние не сме единствените в това. Мисля, че и държавите членки са изправени срещу подобна предизвикателство да следят обмените курсове и да се възползват от тези флуктуации. Господин Рубик, по въпроса за най-голямото предизвикателство да, прав сте, като посочвате безработицата. Това е наистина проблема с най-големи социални последици. Аз дълбоко вярвам, че сърцевината на, на решението е да се ангажираме с цялата глобална економика – ние си даваме сметка добре, че по-голямата част от приходите в глобалната економика ще дойдете от извън Европейския съюз и затова трябва да насочим така търговската си политика. Нашите делегации работят много тясно с местните стопански субекти. Имаме камери в Бейджинг, в Токио, Виетнам. Го създаваме в момента. Европейски камери така че наистина да, ние да говорим от името на европейския бизнес, но и да помогнем на тамошните фирми, които искат да стъпат да имат по-лесен достъп, да им предоставим документ, извинете, информация, за да работят по-лесно на чужд пазар. Значи контакта с Бизнес Европа, с личните камери, обсъждаме как даваме им информация как нашата служба за външни действия работи в тази област. И да речем, госпожа Аштън бе неодавна поканена да говори на една такава а, голяма конференция от страна на президента на една такава търговска камера. По въпрос а, was just about to reply to your question on, on Russia, sir. За Русия. Аз е, вчера направих брифинг в АФЕТ. Въпросът е за енергетиката е много противоречив. Третия енергиен пакет. А, ние говорихме с руските колеги и там прокарваме една много твърда политика. А, е, проявихме готовност да изпълняваме приложим една, фликс, една гъвкавост, която поначало е вградена в този пакет, но отправихме ясно послание, че Газпром и други руски оператори трябва да спазят правилата защото им, а, разбира се, не сме стигали до конкретни теми, които са предмет на а, фирме, на конфиденциалност, а, текат разследвания срещу някои фирми. Има много известни примери. Аз не бих искал а, да бъда обвинен от а, руските колеги, че се застъпвам за някои, за други. А, за бъдещата среща на на най-високо равнище. Мога да ви уверя също, че винаги се опитваме да подкрепяме нашите държави членки в дадени ситуации, колкото и да са деликатни понякога в двустранни отношения, но държавите членки сами поискат, искат от нас да им подадем ръка по даден двустранен проблем и да им окажем съдействие и помощ. И ние ще продължим да даваме тази помощ, когато е необходима и полезна. Господин председателю, надявам се, че отговорих на повечето проблеми. Да, аз с удоволствие бих продължил един, този така добър диалог, за да допълна информацията и ще го направя в писмена форма по-нататък. Dziękuję bardzo e, panu Sullivanowi. W tej chwili jeszcze... Благодаря, господин Осоливан. Още две изказвания или два въпроса. Ще чуем. Госпожа Кресле иска да зададе въпрос към Господин... Нямаше ли въпрос, госпожо Гресле? Господин Епин. Благодаря. Ще отговоря съвсем накратко. Но бих искал господин Томе да отговори на втория въпрос. Първият въпрос се отнася до проверката, извършена от нашата сметна палата, като две камери отговарят, или два състава на Сметната палата, две и три отговарят за различните аспекти и проблеми в рамките на проверката. Но ние разглеждаме дейността и на двата отдела и на двата състава като един одит. Така че заключенията са обобщени. би трябвало да бъде съгласувана дейността на двата състава, които извършват одитите. да включваме и политически въпроси, и административни въпроси. Така че в рамките на проверките се опитваме да покрием и двете сфери. Това е моят отговор към госпожа Гресле. А сега останалите въпроси, зададени от госпожа Гресле, ще бъдат засегнати от, в отговора на моя колега. Господин Соник дава думата. на господин Томе. Благодаря, господин председател. няколко думи за обхвата на одитите във връзка с разходите глава 9 от доклада на Сметната палата се отнасят именно до разходите на СВД. 2012 година е, не сме установили фактически грешки и нарушения при плащанията 1,1 е коефициента на грешка. Като при 55% от случаите бяха установени не повече от 7 нередности и ние обхванахме именно плащанията по, в този размер, около 55% от плащанията влязоха в обхвата на проверката. А, а, както стана дума, а, подготвихме общи препоръки, общи заключения, след като обединихме резултатите от двете, е, двата одита, и свършени от двата състава. Ние е, се опираме на а, анализи а, на резултатите от а, предходни проверки и одити, извършени от самата сметна палата. ЕСВД във всеки случай е нова структура, така че при аудитирането на дейността на ЕСВ-та имаше определени е, предизвикателства. Е, много е трудно, естествено, да се е, започне с е, абсолютно нова структура. Една голяма част от трудностите са свързани с е, делегациите, взаимоотношенията с посолствата на държавите членки и така нататък. Но се надявам, че в бъдеще няма да има такива проблеми. Всъщност, три изказвания сега трябва да чуем. господин Шески, господин Шекерски, господин Оди и след това отново госпожа Гресле. Но първо господин Шекерски. Ще бъда кратък. Що се отнесе до вашите собствени сътрудници? Има ли е, представители, които и посланници, които, е, да кажем, се подбират по специални съображения? Е, говорихме за енергийните проблеми с Русия. Така че, когато е, определяте, да кажем, е, кой ще заеме даден пост, взима ли се предвид и експертния опит на кандидата. Като си има предвид, какви са основните въпроси, които са съществени, да кажем, за даден регион. Тоест, има ли експерти, които действат само в един определен е, сектори, в една определена област. Експерти, които се изпращат или се ангажират на даден пост, е, само защото е, трябва да отговарят е, за енергийните спорни въпроси, например, и имат опит в тази област. Господин Оди, допълнителен въпрос. Не ми стана ясен този прословут периметър. Какво точно а, а, контролираме в крайна сметка ние като депутати? Не трябва ли а, на практика действително да бъдем много стрикни и строги? И когато а, отказваме да освободим а, от отговорност комисията, а, естествено трябва ние се опираме на много-много съществени съображения, подкрепени от данни, факти и така нататък. Добре, по отношение на оперативните разходи има трима члена на Сметната палата, които застъпват едно определено становище. Имаме също времено трима комисари, които отговарят именно за тези въпроси. Е, те влизат в техните ресори. Е, разглеждаме естествено и чисто административните въпроси, но е, съжалявам много, господин председател, при следващото освобождаването от отговорност, а то ще бъде непосредствено преди изборите за Европейския парламент, гражданите ще ни питат и ние би трябвало да знаем как точно ще действаме, поне следващата година, ако днес не знаем. Госпожа Кресле. Стигаме до въпроси, е, поне при отговорите на Сметната палата, е, които не съм задавала. Има един специален доклад във връзка с Европейската служба. Да кажем, набирането на персонал колко струва, специалните така, пратеници и представители колко струват. Още не съм получила отговор на тези въпроси. Благодаря ви. Надявам се да ги получа. Господин Оселивен. Господин Съливен, може би ще сега ще отговорите. Благодаря. Разполагаме с експерти и специалисти от а, имаме доста служители, а, но това е сериозен а, проблем, сериозно предизвикателство. Помагат ни е, от време на време служители от различни генерални дирекции, като например енергетика. Е, комисията се опитва тази година да намери е, нови е, длъжности, така щото да компенсира това, което произлезе от преразпределението от оценката на работното натоварване по делегациите. Комисията няма да може да ни предостави всичките хора, които са ни необходими, но ние работим в много тясно сътрудничество и с съответните генерални дирекции, без те да се изпращат, без те да се коментироват при нас става въпрос най-вече за области, в които комисията е, носи основна отговорност. Господин Оди сега. Официално мога да кажа, че парламентът е призован да приеме или да не приеме отчета за административните разходи. Това е за което отговаря госпожа Аштън като върховен представител. Това е отделен раздел. Отделно вече е, трябва да приемете освобождаването от отговорност на комисията. Там вече пак госпожа Аштън отговаря за определена част, защото тя отговаря за инструмента за външна политика, който е, което е служба на комисията която е подчинена пряко на госпожа Аштън. не беше възможно да се прехвърлят някои от бюджетните а, пера в, а, а, от комисията в а, службата за външна дейност. Така че ако разбирам правилно това, което казвате. Трябва да подчертая, че в момента става въпрос за процедурата по административните разходи. Но да, както каза госпожа Аща, не винаги е възможно да се разделят отделностите. Това е работа на, на Сметната палата и мога да ви да провери това. Мога да ви уверя, че средствата, които са разпределени за административни дейности, са разходвани е, правилно и добросъвестно. Въпросите, които вие повдигате, са, е, са от обекта на, е, са от обхвата на един по-широк дебат, само че той не е от моя ресорт. Господин Пингстън, ще отговорите ли сега на въпроса на господин, госпожа Гресле? Естествено, госпожо Гресле, много добре разбрахме вашите въпроси. Е, говоря и за себе си, и за колегата Мазакас. Но до този момент още нямаме решение за е, това, което наричаме обхват на одита е, и за конкретните области, върху които ще се простираме в рамките на нашата дейност. Във всеки случай много внимателно ви слушахме. Е, въпросът е, бе разбран, така че някой ден, когато имаме решение, ще получите и отговор. Благодаря ви. С това приключваме настоящото разискване. Искам да благодаря на господин Осъливан за участието. Благодаря. Nous allons procéder maintenant. Сега преминаваме към гласуването. По становището господин Жан-Пьер Оди е, е, е, е докладчик по становището за е, годишния доклад на Европейската инвестиционна банка. Oui. Monsieur Gaillard. Благодаря, господин председател. От гледна точка на е, нашата политическа група можем да гласуваме анблок. Госпожа Херцог, е, господин Оди е, са представили изменения, които биха могли да се гласуват анблок. Това е становището на социалисти и демократи. Благодаря. Имаме е, всъщност две гласувания, които и двете са анблок. Анблок, е, е, ако не възразявате, ще гласуваме наведнъж първо до десето и после пак наведнъж 11 до 15 изменение. И така, нека да пристъпим към гласуване. По първия блок изменения, от първо до десето изменение, моля да гласувате, които сте за, против, въздържали се. Благодаря. Приемат се. Втория блок. 11 до 15 изменение на куп. За. Против. Въздържали се. И тези изменения се е, приемат. И сега гласуване с карти, електронно гласуване. По цялото становище. Окончателно гласуване. Моля, гласувайте. И край на гласуването. 14 за. 0 въздържали се и 0 против. Приема се становището. Благодаря. Господин Оди, искате думата? Няколко думи на благодарност към колегите докладчици в Сянка, секретарята и службата на Европейската инвестиционна банка. Бих желал да им благодаря за това, че обогатиха това становище с приноса си. Това е становище за комисията ЕКОН. Вие отговаряте за този аспект. Благодаря, Жан-Пьер. И вече можем да прекъс... да... За... да обявим заседанието за закрито. Следващото заседание на 21 януари, 3 часа след обяд.